с положението в Украина от името на върховния представител Кати Аштън, която съжалява, че няма как да присъства тук тази вечер. Днес е много важен ден за Украина. Тази сутрин бе обявено председателството на Украина на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за 2013 година. Това е добра новина за Европа, а и едно, за Украина и едно предизвикателство, защото е свързано с големи очаквания. Днес искам да говоря за двустранните отношения е, във връзка с е, срещата в понеделник е, в присъствието на господин Янкович, председателя Барози, и председателя Ван Ромпой. Кати Аштън говори за международните отношения, там аз говорих а, и работих по въпроса за постигане на споразумение за свободна търговия в скоро бъдеще и изразих нашите високи амбиции в тази връзка. Нашите дискусии бяха открити и смятам, че срещата на върха тръгна добре. Надявам се, че отношенията ще се задълбочат. Резултатите. Приемане на план за действие за свободно движение на хора и подписване на протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество, така че Украина да може да се включи в европейските програми. Също така в дневния ред беше включена темата за вътрешното положение в Украина, както и преговорите за бъдещото споразумение за партньорство и процеса на реформи. Украина е част от нашето съседство, така че искаме да използваме потенциала на тази близост. И във връзка с, срещане на върха на НАТО, както и преговорите, които приключиха в Брюксел, които позволиха да се присъедини, да, прис, а, да подкрепи Европейския съюз за присъединяването на Русия към Световната търговска организация. В тази връзка а, става на дума за економически реформи в Украина. На първо място а, закона за обществените поръчки и борбата срещу корупцията в тази връзка. Има споразумение с Международния валутен фонд и са предприяти е, основните е, реформи. Така че украинското правителство успя да стабилизира положението в страната сравнително добре. Нещо, което е много важно. Все пак обаче сме притеснени от постоянните съобщения за а, е, нарушения на основните свободи и права в Украина. Има сериозни оплаквания и по отношение на свободата на медиите. Както знаете, Украинският конституционен съд съвсем наскоро отхвърли Конституцията от 2004 година, приета след Оранжевата революция. И така отново действа Конституцията от 1996 година, съгласно която президентът има по-големи правомощия. Решението на съда в момента се обжалва, но е ясно, че има нужда от сериозна конституционна реформа в Украина. Процесът трябва да завърши с установяване на една дълготрайна система с подходящ баланс между различните власти. Нещо, което е важен европейски стандарт. Това също беше споменато във вашата резолюция е, от февруари. Друг важен въпрос е още едно скорошно решение на Конституционния съд свързано с мандата на настоящия парламент. По Конституцията от 1996 година мандатът е 4 годишен. Съдът обаче реши парламентът да има 5 годишен мандат, защото е бил избран по Конституцията от 2004 година. Какво означава това? решение. Означава, че се избира каквото е най-удобно. Ясно е, че в Украина има нужда от открит процес на реформи, в който участват всички заинтересовани страни. А, не е процес, в който се е, действа така, както на някого му е удобно. В последно време в Украина нещата вървяха добре и много е, Сериозни институции заявяваха това, но последните местни избори на 31 октомври бяха критикувани сериозно от голяма част от наблюдателите на изборите. Вярно, че критиките са свързани основно с техни... технически и процедурни въпроси, но това е крачка назад. Демокрацията и правата на човека са основни принципи за държавите членки на Европейския съюз. Това са принципи, с които не можем да правим компромиси. И това е много важно, когато става дума за ключов партньор като Украина. Общи ценности за общо бъдеще. Това е което искаме. Както казах, на срещата на върха понеделник. Въпреки, че има някои проблеми, които продължават да съществуват, ще трябва да настояваме за спазването на основните ценности. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря много, господин Бехухт. Аз бях предвиден за следващ оратор, но дам думата на господин Брок. Господин комисар, уважаеми колеги, бих искал да благодаря за това изказване, направено от името на върховния представител. Нямам кой знае какво да добавя към казаното. Смятам, че има важни въпроси, свързани с парламентарната стабилност. Взето е решение за реформи. Това трябва да се приветства. Но последните национални парламентарни избори бяха честни и справедливи, е, но за съжаление това не се случи на последните местни избори. Става дума за възможността е, на опозицията да изготвя избирателните листи. Също така се оказва, че ръководителят на тайните служби ръководи работата на Конституционния съд и може да променя съдиите там. Това е много сериозен въпрос. Европейската перспектива на Украина също е важна. От друга страна, много се радвам, че в понеделник се отбеляза напредък по важни въпроси. Защото важните въпроси не трябва да зависят от останалите пречки. Говоря за визите, говоря за задълбочена задълбочаването на свободната търговия, така че Украина да се доближи до вътрешния пазар на Европейския съюз. Тук говорим и за економическото бъдеще на Украина. Няма смисъл да се работи с руска система на економиката или а, да, без руските суровини. Смятам обаче, че трябва много ясно да заявим, че в интерес и на Украина, и на Европа развитията в тази страна да вървят в добра посока. Благодаря господин Брок от името на социалистите и демократите до господин Северин. Може позицията на моята група да се изрази с следната перефраза. Не питайте Украина какво може да направи за Европейския съюз, а какво Европейския съюз може да направи за Украина, за да може Украина да се окаже стабилен, стабилна в взаимоотношението с Европейския съюз. Мисля, че трябва да се разработи една стратегия, която да се основава на фактите. Мисля, че в крайна сметка този критерий е изпълнен и това бе отчетено на срещата на върха наскоро. Необходимо е същевременно да предложим и подкрепа имайки предвид различните е, кон, противоречия, които съществуват във вътрешната е, политика и позициите на партиите в държавата. Трябва да се вземат решения възосноват на фактите, а не обвинения и допускания. Необходимо е Украина да се гарантира политика, която действително ще интегрира страната в Европейския съюз. Компромисният, компромисният документ, който трябва да приемем, следва този дебат. Но е, съжалявам, че има и някои печатни грешки в текста. Не бива да се представя резолюцията като символ на победа на една страна на друга. Необходимо да се отправи сигнал към а, е, Украина, че е крайно време да се обединят зад минималната а, е, минималните изисквания във вътрешната политика, за да могат да се постигнат е, резултати, които ще гарантират по-добри възможности за страната и за гражданите по пътя на европейската интеграция. Не, не, тря, не трябва да се използват е, вътрешните противоречия в Украина за разединение. В противен случай няма да постигнем позицията си, а е, политиката в обратен посока ще ни бъде полезна за всички. Благодаря, господин Северин. А сега от името на Алде, е, госпожа Валиан. Благодаря. Уважаеми колеги, Интересно е да видим как често Украина често влиза в нашия дневен ред. Това означава напредък в нашите взаимоотношения. Надявам се, че този прагматизъм е от двете страни на преговарящите и в общ интерес. Ние в противен случай не можем да изградим успешен проект и партньорство. Надявам се, че ръководството в Украина сега ще гарантира развитието на страната, така че да не се отклонява от масата на преговорите, да бъде част от европейските семейство – и се надявам, че противната позиция няма да ни помогне, защото по този начин само е, се воюва кой е по-добър, кой се подкрепя от е, Европейския съюз. Тук говорим за украинците, за демократичното им бъдеще и за успешна Украина бъдеще. Добри резултати бяха постигнати по отношение постигането на програмите в е, споразумението за асоцииране. И този напредък е в областта на свободната търговия. Разбира се, има още много какво да се направи в съдебните реформи и разбира се, всичко трябва да върви в обща посока. Що се отнася до закона за обществени поръчки, той бе прият тази година. Не трябва, разбира се, да има изключение за Европейското футболно първенство. Необходимо да се подобри фискалната среда, но не трябва да бъде за сметка на малките и средни предприятия, които са от изключително голямо значение за здрава економика. Но нека ние да не казваме на Украина какво трябва да прави. Не за това сме, говорим, а какво Украина може да направи за себе си институционалните економическите реформи са предпоставка за успешно демократично бъдеще и това е в интерес на гражданите. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Валиен. Следващият оратор за зелените е госпожа Хармс. Два минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, през последните дни в Киев, в Харков и в други големи и малки населени места на Украина ставаме свидетели на сериозни протестни акции. Десетки хиляди украински граждани излизат на улицата да протестират срещу данъчното законодателство, което според тях е несправедливо. И ако нашата резолюция е адресирана до някого, то при тези условия определено нейният адресат следва да бъдат гражданите на Украина, които със своите протести се грижат за това демократизацията на страната да продължи. Нашата резолюция, която изразява опасенията ни за подромването на демокрацията, е в частност адресирана до официалните представители, до администрацията, до правителството на Украина, което би следвало да допусне тези граждански протести. Очевидно, утре в Киев ще излязат стотици хиляди и трябва да кажа, че аз с напрегнато внимание следя развоя на събитията, тъй като съм загрижена за техния изход. През последните дни, колеги, правителството на Украина засвидетелства това, че все така зачита свободата на сдружаване в Украина. Но важно е резолюцията да бъде обща за всички политически групи в Украина. Би било крайно неблагополучно за бъдещото развитие на Украина, ако левицата и, и десницата тук се разделят ако едни е, защитават партията на регионите, други партията на Тимошенко. Дори и да приемем резолюцията след срещата на върха, както казах, поради вълната от протести в Украина, поради загрежеността на гражданите за последиците от данъчната реформа, нашето послание има своето значение. Благодаря ви за вниманието и позволете ми да изразя надеждата, че заедно ще вървим напред, в това число с комисията по отношение на Украина. Украина е близка нам страна. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хармс. Следващият оратор от името на европейските консерватори и реформисти е господин Ковал. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Изминаха няколко дълги седмици на впечатляващи дебати в Европейския парламент относно бъдещето на Украина. И аз мисля, че Украина наблюдава нашите действия, слуша нашите разисквания и би следвало да гледаме на резолюцията си като на отворено писмо. Не към една или друга политическа партия. Писмо към украинците, към украинския народ. И би следвало в това свое послание да се отнасяме като, към Украина като към съседна страна. А сърдечно благодаря на госпожа Ребека Харпс, която много добре премерва думите си. Наистина, наскоро произведените в Украина избори е, не удовлетворяват е, стандартите, е, при които те бяха произведени, не са онова, което очакваме. Но Украина има своя шанс и ние би следвало да я подкрепим и да подчертаваме и положителните страни, и то не само в економическата, а и в политическата сфера. Вратата на Европа е отворена за Украина и толкова по-добре, че с такова послание приключи срещата на най-високо равнище. Толкова по-добре и това, че днес Нашата резолюция е за всички украинци, а не за една или друга украинска партия. Благодаря, господин Ковал. Следващият оратор за една минута от името на Обединената левица, господин Количек. Благодаря. Господин председател, колеги, когато кажем Украина, обикновените хора е, в Европейския съюз ще се сетят за господин Кличко, състезател по бокс, който печели победа след победа. Но от, и, от, и от економическа гледна точка Украина може да се каже е, е в тежката категория. Много други държави разчитат на Украина за транзита на енергоисточници. Ето защо аз приветствам напредъка на отношенията и с Русия и с Украина – украинците присъстват е, като работници и мигранти в много европейски страни. Страната страда от е, обичайните проблеми. Корупция, неблагоприятен визов е, режим и прочее. И в толкова повече се нуждаем от една премерена, балансирана резолюция, каквато имаме, мисля, в постигнатия компромис. Благодаря, господин Количек. В Свобода и демокрация, господин Белдер, една минута. Благодаря, господин председател. Има твърде много нередности, които бяха констатирани при произвеждането на местните и областните избори в Украина. Наскоро включително разпространение на е, допълнителни бюлетини, е, фотокопирани бюлетини, упражняване на натиск върху официалните длъжностни лица в полза на управляващата партия. И тези нередности ние не можем да подминем с мълчание. Украина се наблюдават авторитарни тенденции и ние трябва да им се противопоставим, тъй като в противен случай доверието, с което се ползваме, ще пострада както в очите на елита на страната, на управляващия елит, така и на е, реформаторските сили. Пасявам се, господин комисар, че вие не казахте достатъчно в това отношение. Благодаря, господин Белдер. От името на независимите, господин Малцер. Господин председател, всички знаем, че Украина е една от най-големите страни съседки на Европейския съюз и има огромен потенциал. За Европейския съюз тя е важен партньор. Но изглежда, че в политически план започва да се отдалечава от Европейския съюз. На местните избори успяха проруски настроените партии. Европейския съюз изглежда губи своята привлекателност за Украина. Може би гражданите в Украина искат да бъдат по-големи европейци, но това за тях не означава да са част от Европейския съюз. Украина иска да бъде разглеждана като равнопоставен партньор и от Европейския съюз, и от Руси, Русия. Затова Нека да не гледаме снисходително на Украина. Нека да дадем възможност да се развие и след това да вземе решение дали да се придвижи по-близо към Европейския съюз или да остане независима. Благодаря, господин Мелцър. От ЕНП господин Гадер има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Има голям потенциал в евентуалното сътрудничество между Европейския съюз и Украина, напредъка а, по визите и задълбоченото споразумение за свободна търговия са доказателства за това от срещата на върха. Има различни елементи, някои от нещата са положителни, но трябва да видим как всичко ще потръгне. Има пакети за реформи, има договори, е, които предвиждат реформи, е, но трябва да видим как ще протекат нещата. Ето, например, що се отнася до обществените поръчки, оказва се, че всички обществени поръчки, свързани с европейското първенство, са изключени от действието на този закон. Ясно е кой ще си пълни джобовете. Благодаря на комисаря за това, че спомена притесненията във връзка с свободата на медиите, свободата на задържаване и прочие. Той каза, че там виждаме крачки назад. И за нас в НП това е така. Господин Северин каза, че според него не е необходимо да се интернационализират вътрешните конфликти. Струва ми се, че това е просто един по-красив начин да се каже да не се месим във вътрешните работи. Ето така го наричахме по-рано. Мисля, че нашата цел е да убедим тази страна да се приближи по-близо към Европа. Тоест, е, трябва да я мерим по европейски стандарти. И както каза госпожа Хармс, трябва да поддържаме тесни връзки с Украина, за да може постигнатото в областта на правата на човека и демокрацията да не се застраши. Благодаря, господин Гайлер. Господин Свобода има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Колеги, нека да си кажем нещата така както са оранжевата резолюция не постигна онова, което мислеше, мислехме, че ще постигне заради конфликтите между Юсченко и Тимошенко. И отново местните избори не донесоха онова, което очаквахме от тях, т.е. европейската перспектива. Това е ясно за хората в Украина. Нека да бъдем честни тук. както каза и господин Северин. Вие говорите за Тимошенко, с Тимошенко, разговаряте с Тимошенко, както ние разговаряме с нашите приятели в партията на регионите. А, оттам нататък а, не трябва да, да се месим а, на работата на парламента. Важно е да се е, постигнат стандарти, независимо от това дали са европейските стандарти. Госпожа Хармс изглежда, че има позиция, която е гордо по средата между нашите. Е, важно е, е правната система да се развие и в тази връзка. Да, критикувахме изборите. Нека сега да дадем съвети и на госпожа Тимошенко, която е в опозиция в момента. Благодаря, господин Свобода. Господин Мигански, има думата за минута и половина. Уважаеми госпожи и господа, нека да започна с думите на господин Северин, който каза нещо много важно, а именно, че трябва да видим ние какво можем да направим за Украина, не какво Украина може да направи за нас. Наистина, поздравявам господин Северен за тези думи. Това е нашата задача. Изборите не протекоха много добре, не от поне според нашите стандарти. Имаше нередности. Но и госпожа Хармс е права, казвайки, че нашата задача не е да се връщаме назад. Или пък да анализираме една или друга партия. Важно е какво желаят украинците. Членството на страната наистина е важно и мястото е в Европейския съюз. Това е и мнението на украинците. И не е честно да се отдалечаваме от желанието на украинците. Задачата ни е именно такава Необходимо е да не бъдем либерални към стратегическите ни партньори, а да бъдем много взискателни към украинците. Украинците се нуждаят от е, нашия, нашата подкрепа, независимо за коя политическа партия говорим. Моля, не забравяйте, че наистина голям залог е сътрудничеството с Украина. Господин Камбел, има думата. Господин председател, зная, познавам Украина, посещавал съм Киев и наистина имам и е, произведените танко и Шишко. Това са хора, които са широко скроени с горещи сърца, но трябва много да внимаваме. Украина е държава, която е разделена от Запад, нападна част, която е про е, Европа и друга, която гледа към Русия. И наистина Русия гледа на тази страна като на своя заден двор. руснаците наистина изключително ревностно пазят достъпа си до Черно море. И присъединяването на Украина към НАТО ще бъде един много сериозен удар. И наистина, наистина ще има много сериозни напрежения, с които трябва да се справи госпожа Аштен, свързано с миграции, субсидии и всякакви други форми на помощ. Украина трябва да бъде наистина една уважавана страна, независима, не европейска. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Сегеди. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, мисля, всеки ще се съгласи, че за Европейския съюз, Украина, предвид числеността на нейното население и е, големината на своята територия, е стратегически партньор за Европейския съюз. Но според мен две неща са пропуснати в проекто резолюцията. Първо, и дума не се казва за етническите малцинства – в Украина. Знаем, че 60-65% от населението на страната са етнически украинци, но има унгарци, руснаци, татари и румънци. И аз бих искал в резолюцията да се съдържат текстове за нашите изисквания по отношение на правата на мълцинствата, преподаването в образователната система на мълцинствени езици, както и въпроса за опазването на културно-историческото наследство на тези мълцинства е, в е, примерно Карпатския регион, където е, са унищожени културни паметници. Е, и Европейският съюз трябва да се дистанцира от тези актове. Благодаря, господин Залевски. Две минути. Микрофонът на оратора не е включен. Изтеклата седмица бе важна за отношенията между ЕС и Украина и резултатът от нея, можем да кажем, е положителен. Най-напред в понеделник, по време на срещата на най-високо равнище, е, заедно изработихме своеобразна пътна карта към е, либерализация на визовия режим. А утре е, ще гласуваме една добра, според мен, резолюция на Европейския парламент – която е, разкрива възможности за по-нататъчно сътрудничество между Европейския съюз и Украина. А от друга страна, тази резолюция отбелязва завършика на важен дебат в Европейския парламент. И е толкова по-добре, че постигнахме компромис, че отправяме единно послание – не към една или друга политическа сила в Украина, нито към управляващата партия на регионите, нито към партията на госпожа Тимошенко. Резолюция обърната към украинския народ с призив за упорство в реформите, за да може един ден страната да се присъедини към Европейския съюз. Важно е да се оцени функционирането на, Европе... на, на украинското правителство, на украинската администрация, но е, тази оценка да бъде по достоинство. Край на краищата е, за прав път е, в Украина при това правителство се осъществява реформа, съгласувана с Международния валутен фонд и вече се вижда положителното въздействие на тази реформа. Още повече, имайки предвид застоя, в който бе изпаднала страната през последните години. В същото време Украина не крие е, амбицията си да се присъедини към Европа, така че ние не можем да премълчаваме е, нередностите, в това число по време на, на скоро произведените избори. Благодаря ви, господин Залевски. Господин Сивец, за минута и 30. Благодаря, господин председател. Днес е, атмосферата е друга, градусът на емоциите е понижен и текстът на проекто резолюцията по-добре отразява реалността. Добре е, че парламентът е, говори с един глас, далеч не винаги ни се отдава това. Добре е, че в резолюцията се говори за състоянието на демокрацията, че се дава оценка на демократичния процес в Украина. Това е резолюция, адресирана както към сините, така и към оранжевите, които през последните години, знаете, си прехвърлят властта като топка. Специално, обръщайки се към президента Янукович и партията на регионите, е, бих е, казал, че тази партия отговаря за просъществуването на наследството от събитията в Майдан преди няколко години. Но аз бих искал и Юлия Тимошенко да чуе това, защото тя е лицето на опозицията и би трябвало да разбере, че да си в опозиция не означава просто да се стремиш към властта, а е необходимо да предложиш альтернатива на избирателя. И ако Украина се въоръжи с коража да упорства в реформите, успехът ти ще бъде и наш. И между другото, Виталий Кличко, не Виктор Кличко, е отличен боксер. Има двама Кличко е, в Украина и двамата са боксери, но Витали е всъщност шампионът. Благодаря ви, господин Сиец. Господин Келъм има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Един от е, най-важните резултати от разпадането на Съветския съюз бе създаването на независима Украина – на тази страна трябва да гледаме като на бъдещ член на Европейската общност. И аз е, е, мога само да приветствам обстоятелството, че президентът Янакович и новия украински парламент потвърждават въжделенията на страната към е, членство в Европейския съюз. Тъй като една истински независима и демократична, свободна от корупция, от бодигардове и прочие силови групировки Украина, Украина, уважаваща върховенството на закона, е и ще продължава да бъде незаменим фактор на стабилността за целия континент. Без една истински демократична Украина трудно бихме могли да си представим една истински демократична Русия. Вчера отбелязахме 6-тата годишнина на Оранжевата революция. За съжаление, огромният потенциал на е, тази революция бе прахосан. Благодарение на победата на демократ демократичните протестиращи през декември 2004 година е, бе създадена многопартийна система и се зачита свободата на печата и словото. В проекто резолюцията си Европейският парламент изразява загрижеността си за зачеставащите сведения за посегателство срещу демократичните права и свободи, включително свободата на медиите и за това, че службите за сигурност отново упражняват вмешателство в демократичната инициатива на гражданите. Едно важно послание към новото правителство правителство би следвало да прозвучи така. Европа е готова за всякакво сътрудничество, но цената на това сътрудничество не може да бъде загърбването на въпроса за основните права и свободи. Като истински приятели на Украина повече от когато и да било, следва да бъдем откровенни и настойчиви Подстояването на своите ценности. Достойно за съжаление е, че 6 години след Оранжевата революция новите политически елити все още не могат да приемат тази революция като автентичен израз на народната воля. Приемането на резултатите от Оранжевата революция може да доведе единствено до по-висока интегрираност на украинското общество. Благодаря. Благодаря, госпожа Коларска Бобинска. Има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Няма да говоря за това какво ние трябва да направим за Украина или какво Украина трябва да направи и за нас. А, искам да говоря за това какво Украина може да направи за себе си. Украина иска европейска интеграция но същевременно чуваме за нарушение на основните свободи. Наскоро разбрахме, че журналистите от телевизия ТЕФИ страдат от нарушение на своите права и че само 4 от 5 реформи са проведени, ние обръщаме внимание на тези нередности, но е по-добре е, вместо да критикуваме Украина да я насръчим да проведе реформи. Първо трябва да се борим за защитата на демократичните ценности. Трябва да говорим за ценности – а правителството трябва да говори за реформите. Трябва да осъждаме нарушенията на правата на човека и да предлагаме инструменти за демократизация. Радвам се, че сме подписали протокол, съгласно който Украина ще има достъп до някои от нашите програми. Радвам се, че ще има и либерализация на визите, но остава на Украина задачата да проведе реформите. Благодаря. Госпожа Коларска-Бобинска. А сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания но тъй като господин Свобода е тук, нека да кажа, имаме 17 желащи да се изкажат. Две трети от тях бяха тук в началото на дебата. Повече отколкото очакваме. Господин Козловски има думата. Dziękuję пани przewodniczący. Szanowni koleżanki i благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, през пленарната сесия през октомври комисията подчерта, че отношенията с Украина трябва да се провеждат в контекста на срещата на Министерско равнище Европа-Украина, местните избори и срещата на върха. Имах своите притеснения за местните избори, е, които наблюдавах заедно с господин Ковал. За съжаление, промените в, пред, в из, закона за изборите три месеца преди самите избори, както и от мяната на Конституцията от 2004 година, ясно показва, че е, няма правна сигурност в Украина. Има и нередности при провеждането на изборите, които поставят под въпрос дали са постигнати демократични стандарти. Има проблеми с корупцията сред администрацията. Надявам се обаче, че ще успеем да насръчим Украина да продължи с економическите институционални реформи. Благодаря, господин Козловски. Госпожа Блинкеви, чуйте, има думата. Благодаря, господин председател. Компромисната резолюция за Украина е важна и за народа на Украина и за Европейския съюз, защото Украина е много важен партньор, особено във връзка с политиката за добро съседство. Именно заради това смятам, че е добре да се задълбочи сътрудничеството, особено в областта на режима за визите. Комисията трябва да предложи план за либерализиране на режима за визите възможно най-бързо. Това въжи и за споразумението за свободна търговия. Трябва да се борим за стабилност в съседните си страни конституционните реформи в Украина а, са важни, но все пак ще им трябва време. Затова не трябва само да критикуваме Украина и да помогнем да се интегрира към нашето семейство. Благодаря ви много, госпожа ви Чуете? Госпожа Овир има думата. Благодаря, господин председател господин комисар, уважаеми колеги. Прогнозите за Украина са, че нищо не може да се прогнозира. Така се казваше по-рано. Радвам се, че това вече не е вярно. Радвам се, че правителството да стабилизира положението и економиката се възстановява. Украина се интересува от сътрудничество с Европейския съюз, но е, интересът е двустраден, защото и Европейския съюз има интерес от това да граничи с една демократична страна. В днешно време в Украина има проблеми с основните свободи. Но Европейския съюз няма да се откаже от своите искания. Решението, което беше взето тук миналия месец е, за отлагане на доклада, беше разумно. Утре ще можем да приемем един балансиран, подробен доклад, който ще е полезен за Украина. Благодаря, госпожа Офир. Господин Стоянов има думата. Председателю, аз бях в делегацията на парламента в Украина и честно казано се върнах с смесени чувства. Там видяхме протести, видяхме много нарушения, видяхме обаче и положителни сигнали. аз приветствам решението на конституционния съд по въпроса с мандата на парламента защото то премахва една сериозна пречка по пътя към стабилност. в украйна колеги живеят близо един милион лица с български произход. това са едни потенциални един милион посланици на европейската идея в украйна които нямат нищо общо и не са виновни за олигархичните игри ние трябва да намерим начин в рамките на визовата политика така че тези хора които са откъснати и техните предци са били откъснати над триста години от своята родина да имат възможност да пътуват свободно до нея и оттам да изнасят нашите европейски идеали към украйна. благодаря ви. Благодаря, господин Стоянов. Госпожа Кена има думата. Благодаря. Съвсем наскоро Украина беше лидер в сравнение с други източни партньори. Имам предвид прилагането и на економическите стандарти, економическите и правните реформи и така нататък. Разбира се, последните събития ни тревожат. Следователно би следвало да изразим тази наша тревога за онова, което виждаме по отношение на мерките, службите за сигурност, предприятите мерки срещу неправителствените организации и медиите. Освен това, следва да, да подкрепим и процеса на интегриране – трябва да използваме политиката на поощрението и наказанието, разбира се, но е необходимо да приближим Украина към Европейския съюз. Мисля, че това е наша стратегическа цел и трябва да намерим подходящите мерки, за да я постигнем. Благодаря. Благодаря. Господин Морски има думата. Алдес благодаря, господин председателю. Само един въпрос имам към всички депутати. Защо ни е нужна тази резолюция за Украина днес? Трябва да помогнем на новото правителство. Но какво всъщност искаме да постигнем? Искаме да се намесим преди местните избори ли? Искаме да се намесим в способността им да разрешат собствената си е, ситуация. Първоначалният текст казваше, че всичко в Украина е много лошо, но това не е вярно. Би трябвало да отразим фактите и след това да съставаме текстовете си. Трябва да подхождаме много сериозно при подготвянето на подобни резолюции. Благодаря. Благодаря, господин Мирски. И последния оратор, госпожа Пасеско. un aspect important al dezbaterii de astăzi. Благодаря, много важен аспект от е, днешния дебат е, са критиките по отношение прозрачността е, и провеждането на местните избори на 1 октомври. Също така засегна се и ролята на правителството в мерките срещу медиите и неправителствените организации, както и новия закон, който всъщност е в подкрепа на опозицията. Аз приветствам засилването на процеса на демокрация. Това бе подчертано и на срещата на върха в понеделник. Партньорството е, за Украина е много важно и за Румъния, защото е, страната е много важен фактор, както в Черноморието, така и в енергийния сектор. Очаква се а, е, да се подпише специално споразумение с а, е, а, е, Украина, така както подписахме и с Молдова по отношение на граничните въпроси и очакваме освобождаването на визовия режим. Благодаря, госпожа Базеско. И сега за обощаване на дебата ще дам думата на заместник председател на комисията, господин Декухт. Имате думата. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да отговоря на един конкретен въпрос, свързан с фактите, който ми бе зададен от госпожа Валиан, специално, що се отнася до закона за обществените поръчки. Когато законът бе прият, ние го приветствахме, но последващите изменения и допълнения на този закон промениха неговото качество. Комисията внимателно следи развитието на нещата, и подобряването на положението в областта на обществените поръчки е едно от предусловията за освояването на нашата бюджетна подкрепа за енергетиката на страната. Освен това, господин председател, аз сърдечно приветствам общото разбиране, заявено от парламента за състоянието на нещата в Украина. Това е отразено и в текста на резолюцията, която ще гласувате утре. И аз съм убеден, че ако ние като Европейски парламент, като Европейски съюз желаем да имаме влияние е, в тази област, то всички е, следва да сме на едно мнение за принципите на позицията ни. Така че аз от името на